трябва да се спазват член 7 и член 8 от хартата с основните права, както и правилника за защитата на данните. Този въпрос беше уреден в рамките на постигнатия компромис. А относно делегираните актове и актовете за изпълнение за член 6 и параграф 4 съвета желаеш акт за изпълнение, а Европейския парламент напротив предпочиташе делегиран акт. В крайна сметка се стигна до компромис. Относно техническите изисквания и относно обработката на личните данни, както и по отношение на процедурата за изпитване – не се предвижда обмен на данни между бордовата система и други доставчици на услуги. Бих искал да благодаря на всички съдокладчици от другите политически групи и благодаря на всички, които се включиха в преговорите. Специални благодарности към секретарята, който ни позволи да постигнем този резултат. Благодаря. Благодаря ви. Трябва да получим информация и по досието на Европол. На 8 декември имаше а, тристранна среща. Господин Агустин Диас Демер не може да е тук днес, затова той ме помоли да прочита следното. Бяха обсъдени следните е, точки във връзка с назначаването на изпълнителен директор и осъществяването на мониторинг от парламента. Трябваше да помислим как Европейския парламент, заедно с националните парламенти, може да упражнява контрол върху дейността на тази дейност. Това е от съществено значение за парламента и по двете теми имаше разисквания между двете институции, но няма компромис към този момент. За докладчиците и докладчиците в сянка е ясно, че новият регламент трябва да има силни разпоредби по отношение на ролята на Европейския парламент при упражняването на контрол върху работата на Европол. Следващата тристранна среща е предвидена за началото на февруари и ще се насочи върху някои аспекти от разпоредбите, свързани с защитата на данните. Това е за ваша информация във връзка с актуалното състояние по някои досиета. Сега преминаваме към гласуването. We need the voting card of uh, the colleagues, I hope. Uh... минаваме към гласуване. Преди това да ви кажа точката, по която гласуваме положението в региона на Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход на Европейския съюз по отношение на миграцията. Това е след устен въпрос, гласуван на 15 ноември в нашата комисия. Дебата с комисията и парламента се проведе на 26 ноември на пленарно заседание. Благодаря на работната група за работата по разработване на този текст, както и общите усилия положени да се намери компромис. И така минаваме само към едно единствено гласуване сега. Начало на гласуването. Okay, I close the vote. Край на гласуването. 37 за, 4 против, 6 въздържали се. Поздравления на всички работили по доклада. Благодаря ви, колеги. И така, следващ. On the agenda. И... Следващата точка в дневния ред е Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането СЕПОЛ. И сега предавам председателството на колегата Албрехт, защото трябва да отида на друго заседание и ви желая приятна работа. Благодаря за съдействието ви тази сутрин. Скъпи колеги, започваме с седма точка, която, както каза колегата, е агенцията СЕПОЛ. Кинга Гал е докладчик. Ще обсъдим проекто доклада и ще вземем решение за крайния срок за подаване на изменения то е, пред, той е предвиден за 8 януари. И тези изменения ще бъдат обсъдени на 5 февруари, съответно. Отдавам думата на госпожа Кинга Гао. Благодаря. Вече сме обсъждали неколкократно в нашата комисия коми... агенцията СЕПОЛ, която води обучението в областта на правоприлагането. Това не е традиционна обучителна агенция, а се изразява в мрежа от национални полицейски академии, така да се каже. Следователно, трябва да признаем, че много от полицаите или агентите в областта на правоприлагането все още се нуждаят от, допълнителен, от допълнително обучение и следователно това е именно е целта, като преследва тази част от тяхната подготовка. Връзка между практиката и теорията. Необходима е координирана и структурирана връзка и взаимодействие между отделните национални академии, както и изравняването им с европейските критерии. Правната основа, на която се основава СЕПОЛ, е свързана вече с Лисабонският договор и съответно с новият закон за схемата на обучение в областта на правоприлагането. Ние приехме и изменения именно за това модернизиране на обучението. И именно по този начин СЕПОЛ ще може по-добре да се справя с изпълнението на тази обучителна схема в областта на правоприлагането. Важно е да запазим се по така както е конфигуриран в момента. Европейският парламент се ангажира именно с това, с пребъдването, така да се каже, на СЕПОЛ като европейска агенция. Като израз, освен това, на модерната на модерното европейско мислене в областта на обучението в сферата на правоприлагането. От него проистича добавена европейска стойност. Областите, в които се работи с, с подчертано историческо, с подчертано европейско измерение и от тук проистича и необходимостта от засилено сътрудничество. Затова искам отново да подчертая важността на измененията, които ще изработим. Благодаря на секретарията за помощта, която ни оказва и ще продължи да оказва в бъдеще. Ограничените ресурси, с които разполага СЕПОЛ, трябва да бъдат приоризирани именно в областите с най-голяма европейска добавена стойност в държавите членки. Не по-малко важно е да отбележим, че е необходимо повече съдействие, повече координирано действие между агенциите, за да могат да се използват възможно най-ефикасно ограничените ресурси и да се използват в още по-голяма степен синергизмите. Тези агенции, които до момента са се занимавали с обучение в областта на правоприлагането, следва да бъдат привлечени за съдействие с СЕПОЛ. Новите задачи на СИПОЛ трябва да получат съответното европейско финансиране. За съжаление, бюджетът не е на равнището на тези амбициозни задачи, с които е натоварен СЕПОЛ. И пак повтарям, че обучителните дейности, с които се занимава СЕПОЛ, трябва да бъде с подчертано европейска добавена стойност, а именно ясен мандат за сътрудничество на европейско равнище и на координирано действие на това европейско равнище. Тези ще бъдат измененията, които аз лично смятам да предложа. Отчетността и прозрачността в работата на тази агенция е не по-маловажно. важно Т.е. СЕПОЛ трябва да бъде основният обучител, а не само подкрепяща обучението агенция. Тематичните области трябва да имат ясно европейско измерение сред е, ясно европейско измерение и по-подчертано през гранично сътрудничество. Uh, and for, for discussions with them. Thank you. Благодаря. Thank you very much, Mrs. Gall, and... Благодаря ви, госпожо Гал. Имаме една заявка за изказване от госпожа Викстрем. Давам ви думата, госпожо. Ако другите искат да се изкажат, нека да вдигнат ръка. Благодаря. Благодаря на докладчицата за работата по този въпрос. И аз съм съгласна, че имаме нужда от продължаваща връзка с европейските ценности, европейското измерение, европейският прочит на обучението в областта на правоприлагането, с което ще се занимава агенцията СЕПОЛ. И в този смисъл изменение номер 7 е изключително важно, защото сме чували много и различни неща от страна на агенцията, така че е хубаво, че и докладчицата го е отчела. СИПОЛ трябва да се съсредоточи именно върху координирането на националните обучителни процеси, а не да ги дублира. Съгласна съм, че когато се дават нови задачи на дадена агенция, това трябва да бъде съответно подплатено с финансиране. Важно е това финансиране да се разходва по възможно най-ефикасният начин и за това аз самата съм за смесването на СЕПОЛ и Европол или поне да бъдат разположени в една и съща сграда. Затова се обръщам с въпрос към комисията да ни отговори веднъж за винаги какви какви ще бъдат бюджетните последици от разполагането на СИПОЛ, например, в Будапешта, а не в Хага. Искам да попитам до докладчицата за 8 и 9 изменение, които са съвместно представени в член 3. Целта, разбира се, е да се обхванат възможно най-много полицейски агенти чрез този обучителен процес, но не ми става много ясно как ще се случи. Това не ми е ясно и как се предвижда така нареченото научно-техническо сътрудничество, за което говори докладчицата. Смятам, че може би по-добра формулировка на английски е необходима с пожелателен глагол, а не с задължителен. когато става дума за обучение, трябва да гарантираме подбора, правилният подбор на темите. Те да са достатъчно важни като част от обучителната програма, като, например, европейските ценности, основните накърними човешки права, които трябва да бъдат защитавани в целият процес на право прилагането. Или пък да не забравяме и директивата за правата на жертвите, които също трябва да бъдат включени в обучителния процес. Благодаря. Um, no Благодаря. Няма други заявили желание за изказване, така че давам думата на председателят на комисията. Uh, thank you. I have actually nothing... Благодаря ви. Всъщност няма какво да добавя към представянето, което направихме на предишното заседание на комисията ЛИПЕ. Благодаря на докладчика за нейният проект доклад. Отбелязах също така и изказването на другия член на вашата комисия. Благодаря ви. и Сега отново давам думата на докладчика Кинга Гал. Благодаря ви. Благодаря, Сесилия, за подхода ти на добро сътрудничество. Внесохме изменение 8 и 9, за да повишим ефективността на СЕПО, защото агенцията наистина разполага с ограничени средства и тези средства би трябвало да са насочени към няколко тематични области с ясна европейска добавена стойност. За целта трябва да се съсредоточим върху качеството и привлекателността на обучените предоставяния от СЕПЛ. Същото лъжи и за изменение 9 а за изменение 12, ако искате, може да обсъдим дали е по-уместно да се използва Shell или Main английски. Аз лично нямам проблеми с двете и съм убедена, че ще намерим някакво споразумение. По въпроса за седалището и това дали трябва двете агенции да са разположени на едно и също място или не. Мисля, че дискусията вече е приключи, но ако искате ви може да зададете въпроса на Европейската комисия. Струва ми се и се надявам, че ще имаме добро сътрудничество по този аргумент. Благодаря ви. Госпожа Вилстрам. Благодаря, Ян. Ами, честно казано, много съм впечатлена от отговор на Европейската комисия или по-скоро от липсата на отговор на един толкова конкретен въпрос. Аз бих искал да видя конкретните данни, искам да видя каква ще бъде конкретната цена, свързана с дейността на агенцията. А Европейската комисия не е просто проявява некомпетентност, а чисто и просто се държи грубо, отказвайки да отговори на един толкова конкретен въпрос, по който е обещала да ни отговори изчерпателно при пълна прозрачност. Не ви се малко странен този подход? Председателят комисия готова ли е да отговори? представителят на комисията. Да, извинявам ви се най-искрено. Разбира се, ще отговорим по най-прозрачен и черпателен начин на зададеният въпрос. Това, е което мога да кажа на този етап. Но си отбелязахме не само искането на, с законодателите да се направи ново законодателно предложение, но и си отбелязахме искането да се направи оценка на преместването на агенцията в Будапеща. Уверявам ви, че ще получите отговор на този въпрос по, при най-високо равнище на прозрачност. Този въпрос вече беше повдигнат на предишното заседание на комисията Либи и със сигурност ще получи отговор. И се извинявам, ако Отговора ви преди малко, отговорът ми преди малко ви се е сторил груп. Нямах такива намерения. Господин Албрехт, благодаря ви. Моника Халмайер има думата. Имам а, сведения от комисия по бюджети, решението за преместване на седалището в Унгария се дължи на факта, че Унгария изказа готовност да поеме разходите за найем на сградата на агенцията в дългосрочен план. А холандско правителство пък отказваше да, да плати каквото и да е било. И разбира се, разходите за дейността на СЕПОЛ ще бъдат много по-низки в Унгария, отколкото ако агенцията е със седалище в Хага, защото в Хага трябваше в сградите в седалището на Европол да се настани и агенцията СЕПОЛ, а всъщност няма толкова много пространство в сградите на Европол в Хага. Трябваше също така да се премести. Ето, защото СЕПОЛ трябваше да премести в друга сграда, която в момента не е на разположение, ще има допълнителни разходи. И така стигам до решението агенцията да бъде преместена в Унгария след 10 години ще видим какво е положението и ще, евентуално ще проосмислим решението си. Председателят, добре. Все пак отново ще поискаме от Европейската комисия да ни даде отговор на нашето запитване в съответните срокове и с това ми се приключваме разискването по тази точка от дневния ред. Отново бих искала да ви припомня, че крайният срок за внасяне на изменения по който доклада е 8 януари в 12 на обяд. Измененията ще бъдат разгледани на 5 февруари. И така продължаваме следващата точка от дневния ред. На 27 ноември 2013 година Европейската комисия публикува предложение за временната правна помощ за задържани лица или лица, които, не, които са задържани съгласно член 82 от договора за функционалността за това предложение е част от вторият пакет за, за подобряване правата на задържаните лица и обвинените в наказателно, по наказателно правно производство. Господин докладчикът Денис Де Йонг изготви своя доклад през марта 2014 година, с което започна разискването на досието в комисията Либе. Европейската комисия започна работа, но все още не е одобрила своя цялостен подход. Господин Денис Де Йонг беше одобрен и потвърден като докладчик и по време на новият мандат. И ви припомням, че на 11 ще се много интересно изслушване по това досие и по другото по интересно предложение, свързано с защита на правата на децата в наказателно-правни производства. Сега Денис Денял ще ни представи своят проект доклад и му давам думата, ако разбира се е готов да започне с представянето на своят проект доклад. Денис, имате думата. Thank you very much, Яна. Благодаря. Просто трябваше да се допитам с колегите, но съм готов да представя доклада си. Доклада за правната помощ. Нека да се върна малко назад, за да обясня как се стигна до а, този доклад. А, след това ще се спра евентуално на предложените изменения. Ако сте говорили с правоприлагащите агенции в Европа или министрите на правосъдието, може би сте чули, че много от тях са удовлетворени от Европейската заповед за арест, тъй като тя дава незабавни резултати. Всички ние желаем да се борим с престъпността, така че трябва да отчетем този напредък. Същевременно обаче, следвания подход от правоприлагащите агенции, за да постигнат по-високи резултати по отношение на сътрудничеството, всъщност не бе предхождан от това, което всички ние очаквахме, а именно изготвянето на някакъв каталог от процесуални права. Имаме пътна карта за процесуалните а, права, но това е дълъг а, и многоетапен процес. Междувременно всички знаем многобройни примери за хора, които са били издирвани в рамките на Европейската заповед за арест. Те или не получават достъп до адвокат, или им се праща адвокат, който не говори техния език, или пък те не могат да си го позволят и така нататък и така нататък, така че малко по малко се опитваме да запълваме установените пропуски. Същевременно няма реални гаранции за тези, които са били издирвани в рамките на Европейската заповед за арест. По мое мнение, подходът от самото начало беше погрешен, но това е подхода възприят от всички европейски институции. Мисля, че Европейския парламент беше най-малко удовлетворен от въпросния подход – И какво направихме? Приехме един двустепенен подход. Първо да ускорим максимално процесуалните права, но разбира се, тук зависим от Европейската комисия, която трябва да направи предложение, после съвета трябва да работи заедно с нас. Но от друга страна, в рамките на предишния ни мандат отправихме много критики за начина по който работи Европейската заповед за арест Имаше доклад, в който призовахме за допълнителни гаранции. Нищо обаче не се случи в това отношение. Поне все още. Може и да излезе нещо, но не виждам каквото и да е а, действие в това а, отношение. А относно процесуалните права, нуждаем се от гаранции за тях и то възможно най-бързо, за да може те да се прилагат не фрагментирано, а единно. Не ми харесва фрагментирания подход, заложен в пътната карта, но той е разписан по този начин и е необходимо да го променим. А във връзка с правната помощ, тя е фрагментирана допълнително поради това, че имаме директива и незадължителни препоръки. Това увеличава още повече проблема с оглед на тромавата структура, която се опитваме да създадем в областта на процесуалните права. Липсват ни достатъчно гаранции в това отношение. Затова е необходимо най-малкото да осигурим необходимите елементи за хората, които трябва да получат правна помощ. Всичко трябва да бъде заложено в директивата. Например, критерии за допустимост, бег да ги упомена, упоменаваме конкретно. Просто трябва да бъдат разписани в директивата. Ако имаме достатъчно гаранции в директивата, бихме могли да кажем, да, може да има някакви препоръки, но това са вашите права и може да се позовете на тях. Аз не подкрепям фрагментирания подход, залегнал в пътната карта като такъв, повтарям. Затова трябва да използваме и директивата за достъп до адвокат, която признава правото за подобен достъп. Правната помощ не може да бъде разделена от това основно право. Основният принцип трябва да бъде по-малко фрагментация. Щом сме признали достъпа до адвокат, не можем да кажем на тези хора, че те няма да упражнят правото си на достъп до адвокат, ако не разполагат с необходимите финансови средства. Европейската комисия намалява правото на правна помощ в сравнение с правото на достъп до адвокат, а това не би трябвало да се прави. Необходимо е да търсим възможно най-малка фрагментация в това отношение и затова следвам следния подход. Ако се дава право за достъп до адвокат, тогава неизменно има и право за правна помощ. Държавите членки определят размера на правната помощ, като в този контекст се взема предвид и качеството на съответния адвокат. Не може да се изпрати някакъв стажант, защото обвиняемия не може да заплати разноските за опитен адвокат. Много свобода се оставя на държавите членки в това отношение. Има много различия в финансовата стойност на правната помощ, в нейното качество и така нататък. Затова смятам, че в директивата трябва да се разпишат критериите за допустимост и критериите за право на достъп. Всичко това е един пакет. Доколкото знам, преговорите в съвета не вървят много добре. Доста се бавят може би ще се ускори процеса през следващите месеци или поне се надявам, но има доста разногласия в това отношение. Не можем да кажем на държавите членки, че могат да получат всичко. Нуждаем се от бързи и ефективни мерки. А същевременно държавите членки отложиха обсъждането на, пъл... на пълните процесуални права на задържаните. Сега държавите членки трябва да действат бързо и да признаят правната помощ като право, така както аз съм го направил в доклада си. Към докладчиците в Сянка бих искал да се обърна. Не организират съседание на докладчиците в Сянка, но когато разберем какви са позициите на всички, посредством внесените изменения, ще проведем многобройни заседания, на които се надявам да стигнем до консенсус. Благодаря. Благодаря ви. Госпожа Сипел и госпожа Сигентини поискаха думата. Моля, вдигайте ръка, за да ви виждам. Госпожа Сипел, първа. Ja, vielen Dank. Der Dennis hat ja schon viele... Много благодаря. Денис всъщност почти всичко изчерпи, затова само ще се придържа към някой от елементите, които бях предвидила да подчертая. Смятам, че този двоен пакет за процесуални права е самоограничаващ се. Им, имам чувство, че европейските институции се самоограничават. Смятам, че трябва е трябвало вече всъщност да се очертаят няколко колектива, няколко групи, а не само един. Това бе, а не само една такава група. Затова съм съгласна с представеното от Денис и му благодаря за усилията. Нямаше никакво заседание на докладчиците в Сянка преди приемането на този пакет, но в предходният законодателен мандат обсъдихме достатъчно. Аз смятам, че е необходимо да се гарантира не само финансова помощ по време на целият процес на процесуална защита, като елемент от резолюцията, а и като елемент на директивата, защото ако фигурира само в резолюцията, няма гаранция за прилагане във всички държави членки освен финансовото подпомагане при покриването на разходите по делото, трябва ясно да се подчертае, че е необходимо лицето да поиска такава защита. С други думи, да има доверие в системата и в адвоката, който ще го защитава. Календарът също трябва да бъде изравнен за да стане ясно, че имам право на правна защита още от самото начало на отправенето към обвинение, на обвинение към мен, а не в средата или в края на, на съдебното производство. Това първо. Второ, да има и възможност за осребряване на разходи по покриване на разходите по делото в последствие. И това да бъде ясно написано, за да стане всеки да бъде спокоен, че ако му се наложи да плати разходи по дело, тези разходи след това могат да, бъ... да му бъдат възстановени. За момента докладчиците в Сянка работят много добре. Надявам се, че това ще продължи да е така и в крайна а, сметка да изработим позиция, която да сме в състояние да защитим пред Европейската комисия и пред съвета. Благодаря. Госпожа Мецола също е, забелязвам, че иска да се изкаже, така че записвам в е, списъка. Колеги или колега. Благодаря, господин председател. Ще представя докладчицата си като докладчик в сянка по този доклад. Най-напред благодаря на Денис Делонг за работата му по този проекто доклад. Прочетох измененията. Не сме провели още заседание на координаторите в сянка. Ще дообсъдят когато свикаме такова заседание, доклада с колегите докладчици в сянка. Ние си поставяме за цел да разширим обхватното поле на директивата, която чиято обща насока принципно одобряваме. Ще бъдем много внимателни и ще се опитаме да изработим, разбира се, едно балансирано становище. Докладчикът би искал, заявява желанието си да разшири обхватното поле на директивата чрез предоставяне на процесуална, на правна защита на всички заподозрени и обвиняеми, а не само на тези, които из... излежават присъда или вече са задържани. Нашето желание е да установим минимални норми, стандартни за процесуални права, които да се прилагат на всички наши граждани. Искаме да гарантираме право на достъп до правосъдие. За съжаление, това не е наша задача, особено когато трябва да предвидим прилагането в държавите членките. Имат собствени правни ограничения за това. Трябва да сме реалистични и прагматични и внимателни да не настъпим в или да не навлезем в територията на, националните, на националния суверенитет на държавите членки. Нещо друго, за което искам също да говоря, е желанието на докладчика да гарантира качеството на предоставената правна услуга под формата на правна защита. Разбира се, това е така, но не трябва да губим мярка. Това първо. Второ, докладчикът иска да заличи препратката към събиране на данни. В случаите, в които се изисква правна подкрепа, има съответно случай на отказ от такава. Затова смятам, че трябва да се запази, а не да се заличи събирането на лични данни, които представляват част от правната система на държавите членки. На трето място се съм малко изненадана от споменаване, изричното споменаване на правата на децата на правна защита, което ние бяхме предвидели в текста, а сега виждаме, че докладчикът иска да го заличи. Ние смятаме, че децата са особено уязвими и в е, такива обстоятелства и за това трябва изрично да бъдат предвидени като ползватели на правна защита. И накрая детайлите. Детайлите не винаги са добре премерени и смятам, че тук бихме могли да се изложим на критика и атаки от страна на комисията и съвета. Затова се надявам, че на заседанието на докладчиците в Сянка ще изгладим тези недоразумения и ще излезем с една едина ясна позиция. Благодаря. Госпожа Саргентини има сега думата от името на Зелените. Ehm, Благодаря, госпожо председател. Благодаря и аз на докладчика Де Йонг за доклада. Аз съм особено удовлетворена от това, че предлага глобален подход, а не подход по отделни съставни части на процеса за предоставяне на правна защита. Той предлага именно глобален подход, липстващ в момента. Такъв няма такъв глобален подход в нашата европейска система на правораздаване. Чудесно е, че именно парламентът се ангажира с такова едно предложение, ако комисията не излезе с подобно предложение. Както господин Де Йонг, така и аз самата сме от Холандия и именно затова разбирам неговият подход за поправка на някои недостатъци на собствената ни правосъдна система в Холандия. Това обаче е конкретен въпрос, който трябва да се разреши на друго място и по друго време. По повод на споменатото осребряване, възстановяване на платени вече разходи по дело, това съм, за това съм изрично и смятам, че наистина трябва ясно да го запишем, за да бъдат хората спокойни, така да се каже, че ако им се наложи да платят нещо, след това ще им се възстановят. Защото в противен случай просто хората биха се въздържали от започване на съдебно производство от страх, че след това няма да могат да платят на адвоката. И накрая правата на жените и на децата, директивата за правата на децата, по като работим, е наистина ясно подчертано, че правната закрила остава на национално равнище, а не минава на европейско. Аз не съм много съгласна. Смятам, че трябва да намерим начин, формулировка на тези права, които да не зависят само от правната уредба на държавите членки, а да следва обща глобална европейска линия тогава всъщност ще можем да сме сигурни, че имаме система, която гарантира закрила там, където тя е необходима. Смятам, че стандартът е прекалено нисък. Заложен е на прекалено ниско равнище. Пише, че трябва да има правна защита. Това написано изглежда добре. Но ако след това се окаже, стане ясно, че не може да се практикува такава правна защита, просто защото е много скъпа и човек не може да си го позволи, просто няма смисъл да пишем изобщо правила. Правната помощ не бива да бъде възприемана в никакъв случай като благотворителна дейност. Нищо подобно. Това е право не бива или не бива да даваме възможност и на адвокатските кантори да си мислят, че работата по правна защита е нещо, което трябва да се извършва, за да си разкраси човек собствената биография и да изглежда по приемлив или по-привлекателен за пазара. Аз познавам случаи, в които адвокатски кантори просто не се не участват в такива процеси на правна закрила по подразбиране, просто защото не им е изгодно финансово или защото смята, че не е достатъчно авторитетно правно занимание. Благодаря отново на господин Де Йонг. Поздравления за доброто начало и продължаваме да работим заедно. Благодаря. Госпожа Стивенс има думата. Вел, eh, meneer de voorzitter, ik heb ook enkele vragen eh, over... Eh, Благодаря. Аз също имам някои въпроси, свързани с правото на правна защита. Важен е принципът, разбира се, но трябва да работим, за да може този принцип да се прилага по съответният начин в различните държави членки обстоятелствата са различни от гледна точка на правната им уредба. И ако чрез едно предложение за директива всичко минава под един общ знаменател, тогава може да се лишим от някои действащи и резултатни елементи в държавите членки. С други думи, не бива в името на хармонизирането да се лишим от действащи национални специфични системи. По въпроса сега за покриването на разходите, това наистина е интересен момент, защото някои държави членки, като например моята държава Белгия, могат да изпитват економически затруднения и да им е трудно да контролират разходите, които бюджетът трябва да освободи, за да покрие тази правна защита. Това обаче в никакъв случай не трябва да бъде за сметка на нуждаещия се от правна защита. Трябва да се намери бюджетна формула, дори и да я няма. Директивата трябва да бъде свързана с Европейската заповед за задържане и съответно произхождащото от там право за правна защита. Трябва да уточним дали това право на правна защита бива връчено още в самото начало на процеса или в някой последващ момент от съдебното производство. Не ми е ясно, не ми става ясно от текста в момента това как ще се организира, не ми става ясно и коя ще бъде инстанцията, която ще организира правната защита. Дали държавата, която е издала заповедта за, тър... за задържане или пък държавата членка, която е изпълнила тази европейска заповед за задържане и е задържала лицето. Коя държава трябва да осигури правна защита и да плати на адвоката? Това трябва да го доуточним, защото това гарантира качеството на правната защита. Тук, например, в Белгия използваме стажанти, стажант адвокати за такива задачи. Това е добро начинание, похвално такова, но не е лошо да има и адвокати, с повече опит, които да предлагат такава правна защита. С други думи, предлагането на правна защита на обвиняеми по тази схема да бъде достатъчно доходоносно занимание, за да може и адвокатите да се издържат от него. Смятам също така и, че ни е необходима някаква система, по която адвокатска кантора която извършва редица правни услуги, да има интерес да се занимава и с оказване на такава правна защита, за да може тази дейност да бъде атрактивна не само за младите, за стъжантите, а за и утвърдените адвокати. Благодаря. Uh, благодаря ви. Не виждам други колеги да искат думата. Преди да дам думата отново на докладчик, ще попитам представителите на Европейската комисия и на съвета дали искат да вземат думата. Думата има Йохана Екстрам от Европейската комисия. Много ви благодаря. Комисията приветства проекто докладът на докладчика. Почетохме го с огромен интерес и благодарим на докладчика за отличната му работа. Европейската комисия представи два правни акта, директива и препоръка за правната помощ. В директивата се случаваме върху най-спешните мерки, които трябва да се вземат, а в препоръката се споменават останалите важни компоненти. Причината за да изберем два акта беше свързана с принципите на пропорционалност и субсидиарност. Всички въпроси са важни, но искахме да започнем с законодателно предложение по най-важните за нас въпроси. И така в, в сърцевината на предложението на Европейската комисия е правото на правна помощ на най-уязвимите, а именно лишените от свобода. Разбира се, без да се предостави правна помощ на тези лица, много трудно те могат да имат ефективен достъп до адвокат в а, доклада. Както виждаме, това право се разширява до всички задържани и обвиняеми лица. Ние се радваме на това предложение, ние сме готови да го обсъдим, но държа да отбележа, че заподозрените лица, лишени от свобода, са в по-уязвимо положение и затова е важно разширяването на приложеното поле при обхващане на всички останали заподозрени лица да не е за сметка на лицата лишени от свобода. Докладчик също така предлага да се включат и някои критерии за допустимост. Това също е предложение, което ние приветстваме и сме готови да го обсъдим. Важно е също така да се види, че в нашата препоръка се обсъжда и добавената стойност за постигането на равнопоставеност и сближаване, доколкото е възможно. Стандартите с ефективност и качество също са предложения, които ние приветстваме и сме готови да обсъдим как те могат да бъдат представени в законодателно-правна форма. Радваме се на доброто сътрудничество с Европейския парламент и се надяваме заедно да постигнем стандарти от директивата, които да са пропорционални и които нормално са това да гарантират високо равнище на правна помощ на заподозрените обвиняеми лица в наказателно-правни производства. Благодаря ви. Думата има представителя на Италианското председателство Лука Дематес. Благодаря ви, господин председател, и добър ден на всички. Председателството на съвета също държи да благодари на докладчика за неговият първи проекто доклад, в който се изяснява позиция на Европейския парламент по една важна директива, италянското председателство положи много усилия в преговорите по тази директива, както и по другите инструменти, представени от Европейската комисия в този пакет, като правата на малолетните, директивата за презумпцията за невинност. Ние всъщност вече имаме и позиция за преговори по тази директива и ще се надяваме преговорите да започнат възможно най-скоро. Както вече казах, по време на италянското председателство тази директива беше обсъждана нееднократно и беше постигнат значителен напредък по редица от водещите принципи. и вече има споразумение между държавите членки по отделни компоненти, но все още няма общо съгласие, тъй като се оказва, че позициите на държавите членки все още не могат да бъдат сближени по някои компоненти. Така, например, някои аспекти на тази директива трябва да взема предвид факта, че във всички държави членки на Европейския съюз вече съществуват системи за правна помощ и Европейската конвенция за правата на човек също съдържа разпоредби, свързани с правната помощ. Ето защо тази европейска директива, която обсъждаме, би трябвало да допълни вече съществуващите системи и трябва винаги да се стреми да запази доброто равновесие в тези системи. Говорим не само за цената свързана с правната помощ, но и за качеството на тази правна помощ. Ето защо Европейският съвет ще разгледа, съвета ще разгледа внимателно предложенията в този проект от доклад и се надяваме в рамките на диалога ни с Европейския парламент да постигнем възможно най-добри резултати. както каже госпожа Сипело, съвета работеше въз основа на едно предложение на Европейската комисия, което самото начало имаше много ясно приложено поле, но което това предложение не отговаряше напълно на искането, направено от съвет към Европейската комисия през 2009 година в пътната карта, която беше свързана с правната помощ като цяло. И така внимателно разгледахме предложението, ще разгледаме и приносът на Европейски парламент. Само ще отбележам, че някои от идеите, заложени в доклада и желанието да се разшири приложното поле в сравнение с предложението на Пъстата комисия, ни се струва съвсем основателно но, пак казвам, ние работим за основа на предложение, което има съвсем друго основание, други цели, т.е. едно предложение с много по-ограничено приложено поле в сравнение с предложението на Европейският парламент и съвета взе прави също така факта, че националните парламенти са изказали своето мнение за спазването на принципите на пропорционалност и субсидиарност по това първоначално предложение на Европейската комисия. Така че мога само да повторя още веднъж, че тези елементи трябва да бъдат взети предвид по време на преговорите. И ще положим всички усилия за постигане на съгласие, възможно най-бързо. Благодаря ви. А сега отново давам думата на докладчика за заключителни думи. Е, е, Много благодаря на до всички колеги, които взеха отношение. Благодаря на представителите на съвета и комисията, чиято позиция е изключително открита. Благодаря ви най-сърдечно. Това ни дава на нас карт бланш като Европейски парламент. Ще продължим работа и с докладчиците в сянка, разбира се, но нещата изглеждат чудесно с оглед на бъдещото ни сътрудничество с съвета и комисията. Взех си бележка за всичко, записах и само нещо да кажа по повод на казаното вече за холандския случай. Ние знаем колко могат да се увеличат разноските по едно съдебно производство но виждаме и как по този повод намалява възможността да се предоставя безплатна правна услуга. И това всъщност има съответният социален отзвук, защото става ясно, че който има пари може да си позволи адвокат, който не, не. И това разбира се се отразява и на качеството на тази правна помощ в крайна сметка. И това е неприемливо. Тук става дума за достъп до правна защита. Вярно е, но трябва да става дума и за качество на тази правна защита, която се предлага на всички. По повод на малолетните децата, аз не бих искал правото на правна защита на малолетните да бъде считано за изключение. То трябва да бъде част от общия процес. Може би някой е на мнение, че това трябва да бъде отразено в баланс съществуващ между отделните правни инструменти, правните инструменти за защита на малолетни и на пълнолетни да бъдат различни. Това е друг въпрос, може да говорим по него. По повод сега на правото на достъп до правна защита е съществуващо право, което не може да бъде измерено, тъй като става дума за минимално равнище на предоставяни гаранции. Аз, разбира се, съм настроен изключително положително. Заявявам, че ще да работя не сам, а в екип с докладчиците в сянка. И крайната цел ще бъде, когато разработим вече и измененията, да видим на обсъждане в нашата парламентарна комисия, да видим дали ще можем да стигнем до взаимно приемлива за всички крайна версия на документа след измененията. Съгласен съм и с казаното от колегите, че това е само началото и ще имаме възможност за бъдеща работа. Благодаря. Thank you very much. Um... Много ви благодаря. Крайният срок за внасяне на изменения по проект от доклада на господин Де Йонг е 30 януари, 12 часа на обяд. А следващата точка от дневния ред е размяна на мнение с господин Алфано, министър на вътрешните работи и господин Орландо, министър на правосъдието, представители на италянското правителство. Ще трябва обаче преди да разгледаме тази точка от дневния ред да направим кратка почивка, тъй като двамата ни гости все още не са пристигнали. Предлагам ви да подновим заседанието в 10 часа и 50 минути. След 20 минути имате кратка почивка за кафе.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 Okay, colleagues, um, we would like... Уважаеми колеги, нека да продължим заседанието си. Моля, вземете местата си. Моля всички да влязат отново в залата. We have on our agenda um, an exchange of views uh, with the Преминаваме към размяна на мнения с господин Орландо, министър на правосъдието. А се надяваме по-късно и министърът на вътрешните работи, господин Алфано, да се присъедини към нас. Ще обсъдим заключението от действащото италианско председателство в сферата на правосъдието и вътрешните работи. Бих искал горещо да приветствам с добре дошъл сред нас господин Андрея Орландо, министър на правосъдието. Той ще ни представи оценката на работата на италианското председателство в сферата на правосъдието. Господин Алфано, както казах, ще се присъедини към нас малко по-късно, тъй като в момента той участва на заседание на министрите на вътрешните работи. Така ще имаме възможност да чуем и как е протекло заседанието, ако господин Алфано успее да дойде малко по-късно. Тъй като сега в залата е само господин Андрея Хорландо, ще започнем с него, след което ще дам думата на членовете на парламента за въпроси. Господин Орландо, благодаря ви, че сте сред нас. Имате думата signor e Grazie. Благодаря ви, господин заместник председател. Добър ден, уважаеми госпожи и господа депутати на парламентарната комисия Либе. Аз съм тук, за да ви представя резултатите от работата на италианското председателство в сферата на правосъдието. Както знаете, италианското председателство е, приключва работата си и аз ще ви представя нашата дейност от последните 6 месеца. С удовлетворение можем да потвърдим, че удържахме на обещанията, които поехме пред вашата комисия, обещания, които поехме през юли тази година. Значителен напредък бе отбелязан в всички области от нашата компетентност, включително човешките права, правото на попечителство, сътрудничеството в гражданско-правната и наказателно-правната област, електронното правосъдие, обучението на магистратите и така нататък. Всичко това са елементи, които ще засилят доверието между различните заинтересовани страни в държавите членки. ще ви представя накратко постигнатото от нас, след което ще се радвам да отговоря на евентуалните ви въпроси. Във връзка с защитата на данните, доста направихме през последните месеци. Имаше много правни пречки а, относно субсидиарността и човешките права. В съвета в това отношение бе разрешен окончателно проблема, свързан с обработката на данните в публичния сектор – Това беше проблемен момент още от самото начало на преговорите по съответния регламент. Успяхме да изковем норми, които да подобрят работата на държавите членки – по отношение на обработването на данни в публичния сектор. Въпросните правила по никакъв начин не подкопават единното прилагане на регламента. Но все пак по този начин отговорихме на притесненията на някои от делегациите в съвета. Делегации, които от крайно време искаха повече гъвкавост, за да може да запазят някои от националните си правни норми в тази сектор. Със сигурност сега действащото законодателство във връзка с защитата на данните е разписано в съответствие в този регламент. Получихме предварително съгласие а, на съвета по отношение на глава четвърта на регламента във връзка с обработката на данните. Глава четвърта е изключително важна, за економическите оператори, които боравят с лични данни в ежедневната си работа. Тази глава четвърта предвижда правила, които трябва да бъдат спазвани. Постига се и необходимия баланс между високото равнище на защита и необходимостта от правила при изпълнението на ежедневната работа. По никакъв начин не натоварваме допълнително частните предприятия в това отношение, така че ми се струва, че постигнахме изключително добър компромис. На 4 декември на съвета ПВР министрите подкрепиха общата архитектура, която се предлагаше в законодателното предложение на комисията. Предлага се обслужване на единно гише. Възможно в максимална степен упростихме текста и се стигна до по-голяма последователност при прилагането на регламента. Критерия свързан с близостта при административните и съдебни контакти бе взет предвид – министрите по правосъдието сега ще трябва да изчистят и техническите аспекти, за да може да разгледаме и конкретните правила. Председателството работи също така и по директивата за наказателно-правните производства и сътрудничеството на полицейските органи. По този начин се осигурява по-високо ниво на защита и се гарантира ефективно вземане на решение. Доста бе направено и във връзка с приложното поле на директивата. Работихме и по международния трансфер на данни. Остана нерешен само един аспект, по който не можахме да стигнем до съгласие. Европейския парламент, както всички знаем, отдава голямо значение на това досие. Но бих искал да ви обърна внимание, че от юни тази година на всяко заседание на съвета ПВР успявахме да отбележим напредък. А, така че не трябва да се залъгваме, а, да бъдем реалисти и дори от тази гледна точка можем да кажем, че съвсем скоро ще се стигне до окончателно приемане на текста. Споразумението между САЩ и Европейския съюз имаше голяма тежест. Европейските граждани трябваше да получат същите права на обжалване, като тези, от които се ползват американските граждани. Това бе ангажимент поет от американските ни партньори. Предстоят преговори. В рамките на дискусията за наказателно-правните производства отдадохме голямо значение на статута на Европейската прокуратура. Доста бе направено и в това отношение. Разгледахме отделните части на законодателния текст, който ще доведе до създаването на бъдещата прокурорска служба. Трябваше да се разгледа ролята на тази прокурорска служба в сравнение с националните прокуратури. Засилиха се правата на разследваните и издирвани лица, като на съвета през декември бе проведен ориентировачен дебат. Целта беше да се гарантира независимост на членовете на Европейската прокурорска служба. Обсъдени бяха и техните правомощия, като дискусията навлезе и в по-техническо равнище, за да може да се консолидират основите на това досие. Това са и основите, които ще служат за по-нататъчната работа и с които се ограничава нашата работа. Разгледахме също така законодателния акт за защита на финансовите интереси на Съюза. За много малко време отбелязахме изключителен напредък, тъй като стигнахме до съгласие по по-голямата част от текста. Надяваме се, че неразрешените въпроси ще намерят бързо решение в рамките на следващото председателство. следващия законодателен акт за правната помощ и СЕПОЛ ще трябва да се поработи допълнително. Обсъждани бяха и двете досиета едновременно. Съвсем скоро съвета ще може да започне преговори с Европейския парламент, за да изковем споделен подход, който да ни позволи бързо да приемем регламента. Относно правната помощ за заподозрените или обвиняемите, които са задържани, направихме доста на съвета през декември и съвсем скоро ще започнем и преговори с вашата парламентарна комисия. Доста важни аспекти във връзка с правната помощ остават неразрешени но работата ще продължи в различните работни групи на съвета. Относно тежките форми на престъпност, като търговията с хора и трансграничната престъпност, е необходимо председателството, държавите членки, европейските институции, гражданското общество да работят ръка за ръка. Знаем, че това е предизвикателство, което има значителен политически отзвук – Престъпниците трябва да бъдат лишени от всякакви доходи, постъпващи от незаконосъобразната дейност, която извършват. Изхождайки от тази идея, ние проведохме проучване във връзка с взаимното признаване на съдебните решения. Това признаване трябва да се прилага към всички изисквания за иземване, без значение кой съд е издал заповедта. Доста бе постигнато в това отношение на 22 и на 23 септември в Сиракуза. Работата ще продължи и след това с дискусия в съвета. Председателството отдели голямо внимание на обучението на магистратите. Предложихме на министрите да приемат текст за заключение на съвета, в който да се изложат приоритетите в това отношение. Поискахме от всички учреждения, учебни учреждения, административни такива, да предлагат повече възможности за обучение на магистратите. Предложихме да има и обмен на магистрати и това бе обект на заключение на съвета през декември. Какво може да направи международното правосъдие, за да се справи с явлението на чуждестранните бойци? Тази тема също беше приоритет в нашия дневен ред. Искахме да помислим кои са най-добрите възможности на европейско равнище да отговорим на исканията на съвета на сигур... за сигурност на ООН. Разбира се, борбата с чуждестранните бойци трябва да бъде в контекста на спазването на основните човешки права. Разбира се, колегата от Министерството на вътрешните работи участваше тясно в тази дискусия, тъй като от неговия ресор ще се прилагат взетите присъди, произнесените присъди, извинете. От наша страна, в Министерството на правосъдието наблягаме на превенцията и на санкциите. А в последствие с министърът на вътрешните работи трябва да се помисли как да се прилагат на практика произнесените присъди. Италианското председателство се възползва от съвета през декември, за да привлече вниманието на държавите членки и на Европейската комисия на резолюцията, приета от парламентарна комисия за борба с тежката престъпност на Европейския парламент. Резолюция свързана с прането на пари. Изключително интересна резолюция – Затова смятам, че заедно с председателят на компетентната парламентарна комисия бихме могли заедно да превърнем тази резолюция в приоритет на следващия съвет на министрите. Позволете ми да кажа няколко думи за резултатите, които постигнахме в гражданско-правната област. Аз вече ви информирах в това отношение, но сега съвсем накратко постигнахме компромис върху регламента за платежоспособността, който е изключително важен в контекста на вървуващата економическа криза. Този регламент ще позволи на предприятията да оцелеят, ще им даде един вид втори шанс. А в областта на наказателното право е редно да отбележим, че тази економическа криза дава големи възможности за а, организираната престъпност. Има много нелегални парични потоци, които циркулират в Европа и а, предприятията понякога се оставят на нелоялни практики, за да могат да оцелеят. Отбелязахме напредък също така и по отношение на идентифицирането на някои публични документи онлайн. Доста голям напредък отбелязахме и по отношение на имуществения режим между съпрузи. Скоро ще излезем с компромисен текст в съвета. Държавите членки, които имат някои затруднения в това отношение, се нуждаят от време, за да намерят решение. И накрая бих искал да посоча, че италианското председателство действа в институционален контекст. за да създаде необходимите условия или поне да положи основите, които в последствие да доведат до оптимални условия за спазването на основните човешки права и всички права на европейските граждани. Бих искал да ви благодаря за отделеното внимание. Разбира се, оставам на разположение, ако имате евентуални въпроси. Благодаря. Thank you very much for this, uh, Много благодаря за това изчерпателно представене. И тъй като господин Алфано все още не е пристигнал, ще процедираме така. Първо ще задаваме въпроси на господин Орландо и след това ще преминем с изявлението на господин Алфано. Заповядайте, господин Бони. Благодаря, благодаря ви, господин министр, и на вас за ясното представяне на нещата. Благодаря и на италианското председателство за приносът. Приносът към реалният напредък, който постигнахме Бих искал да се спра на проблема за регламента по личните данни. Честно казано, смятам, че сте прекалено оптимистично настроен по този въпрос. Що се отнася до постиженията и що се отнася до това кога ще постигнем крайната цел и ще приемем резолюцията. Смятам, че когато обсъждаме така наречения one-stop shop, общото гише, не бива да забравяме, че предложение, разрешение, което много се отдалечава от принципите, а именно, че има една обща контактна точка, би се оказал разрушителен за самия регламент. Аз знам, че има такава, такова предложение, знам и, че няма общо постигнато споразумение от държавите членки. Така че ви питам вас, вие как оценявате положението? И да не забравяме, най-накрая, да не забравяме, че нашите предложения трябва да бъдат реално приложими а не висящи във въздуха. Не бива да предлагаме и прекалено сложни решения, а предложението, което в момента разработваме за общото гише, наистина може да се окаже неизпълним. Благодаря ви за презентацията, но бих искал да ми кажете нещо повече относно това каква е индивидуалната оценка на държавите членки за този така наречен One Stop Shop. Благодаря. Благодаря ви, господин Бони. Господин, госпожа Чиничи, моля въпросът да, да бъде две минутен. Много благодаря, господин председателю. Благодаря и на господин министъра за ясният обзор. Смятам, че се свърши много работа в областта именно на вътрешните работи и на правосъдието. Господин министърът подчерта най-важните разпоредби и стана ясно, че именно тук е постигнат напредък. Аз самата работя по регламентът за Европейска прокуратура. Господин министърът очерта правомощията на тази обща прокуратура, но аз самата смятам, че би трябвало да разделим правомощията на Европейската прокуратура от тези на ОЛАФ, Европол или Евроюст. Ясно да очертаем кой с какво се занимава. Това всъщност бе вече опит направен от е, италианското председателство, когато работи по въпроса за директивата за невиновност, като и за правната помощ. Пак повтарям, смятам, че трябва да се разграничат и ясно правомощията на Европейската прокуратура от тези на другите органи, които изредих. Това може да се свърже и с процесуалните гаранции. Евентуално прокуратурата би могла да, да се ангажира с тях. Смятам, че в Apple, Apple не можем да премахнем процесуалните гаранции, а в останалите органи трябва да решим до каква степен да бъдат застъпени, за да не се смесват с степента, в която са застъпени другаде. Искам и да подчертая необходимостта от непрекъсната и продължаваща борба срещу организираната престъпност. Нека да не забравяме, че именно тази организирана престъпност до голяма степен подкопава устоите на економическото развитие и възстановяването след економическата криза. Какво би било вашето мнение тук? Благодаря. Благодаря ви, госпожо Ученичи, Господин Кебек. Мистер Рондов, благодаря ви, господин Орландо. Ето ме тук. Италианското председателство работи по директива за равно отношение към всички директивата за равнопоставеност, така наречената директива, независимост от пол, вероисповедание и така нататък. Как ще се отрази това на другите директиви, които пък регулират конкурентоспособността на европейските фирми. Има директиви, които ако не преценим точно как формулираме текстовете им, след това могат да бъдат използвани неправомерно. Повече от хиляда НПО-та пратиха писмо до президента Юнкер, в което искат повече обяснения за директивата за равнопоставеност и нейното бъдещо внедряване в практиката. Какво може да ни кажете вие, господин министр, по този въпрос? Благодаря. Благодаря ви, казва председателят. Моля да задавате кратки и конкретни въпроси, на които след това да дадем думата на господин Орландо за отговор и да преминем към изказването на господин Алфано. Господин Фар има думата сега. Грация, президенте. Е, бонжорно, министр Орландо. Бонжорно. buongiorno. Благодаря. Неодавна отпразнувахме Международен ден за борба против корупцията, въпрос, който вълнува цяла Европа. През 2013 и 2014 година Европейският съвет предложи на Италия в рамките на Европейският семестър да се заеме именно с изработването на противокорупционни мерки, както и да прецени дали са достатъчно дълги сроковете за давност на престъпленията, свързани с корупцията. Искам да попитам дали Италия е изпълнила това поръчение и също така да попитам какви конкретни мерки са взети на европейско равнище за борба с корупцията. А пък по повод на директивата против дискриминацията или така наречената директива за равнопоставеност, както е, прежде е, говорившият, бих искал и аз да попитам каква е позицията на съвета по нея имахме намерение да предложим засилено сътрудничество в тази област, за да надмогнем съществуващия блокаж в момента в съвета. Въпросът не е маловажен, защото въп... темата, тематиката е деликатна, щекотлива. Затова аз бих искала парламентът и съвета да вземат отношение. И по-специално съвета в нашия случай. Сега по въпроса за, за арестите, задържанията и правата на задържаните. Когато се представи за първи път този въпрос в рамките на европейския семестър, се говори за обмяна на положителен опит за хармонизиране на присъдите и на условните присъди, включително какво се е направено до момента за гарантиране на правата на задържаните, както и за обмен на е, положителен опит в е, областта на поддържане на сградите на затворите. И сега по въпроса за достъпа до правосъдие чрез така нареченото електронно правосъдие и Justice. Какво може да ми кажете по въпроса? И сега по директивата ПИФ, когато я обсъждахме, възникнаха проблеми. Което съответно затруднява нейното прилагане на практика. Коя ще бъде правната основа за работа по тази директива, свързана с Европейската прокуратура? И накрая, какво може да кажете за работата на подкомисията Крим от предходния законодателен мандат на парламента. Наистина тя целеше да се пребори с мафиотските организации в Европа. Благодаря. Also... Много ви благодаря. Моля да вни... имате предвид, че ви превеждат конферентни преводачи и да не говорите много бързо, просто защото затруднявате допълнително работата им. Благодаря. Много благодаря на министър Орландо, наистина обзорът бе изключително интересно представен. Сега, конкретно по въпроса за чужестранните бойци. Това е заплаха за Европейският съюз и в световен мащаб. В моята държава, в Швеция именно, можем да кажем, че това е повече от очевидно, даже очевадно. Споменахте типификация на това престъпление. Бихме ли могли в съществуващите правни условия да засилим формулировките на някои съществуващи разпоредби. Що се отнася до външните, до чужестранните бойци? Благодаря. Благодаря и сега давам думата на господин министър за кратък отговор на повдигнатите, на поставените му въпроси, след което ще преминем към изказването на министър Алфано. Заповядайте, господин Орландо. Naturalmente io risponderò alle domande che Ще отговоря на въпросите, които засягат дейността на италианското председателство и ще отговоря за работата свършена от съвета. Въпросите, които засягат Италия като държава членка на Европейския съюз, трябва да бъдат зададени на друг форум, а не тук. И не на мен в качеството ми на представител на италианското председателство. По въпроса за обслужването на едно гише, в момента работната група търси техническо разрешение на въпроса. А, положението е доста сложно, тъй като всяко решение, което бъде предложено, трябва да вземе преди както позицията на Европейската комисия, така и позициите на всички държави членки на Европейския съюз. би следвало да има достъп до възможност за обжалване при нарушаване на правилата в дадена държава членка. Оказва се обаче, че системата е прекалено сложна. Ако ме попитате дали обаче компромисното решение, което ние предложихме, разрешава проблема, аз бих е, ви отговорил да, защото се разрешават основните проблеми, свързани с системата. споменахте, че съм прекалено оптимистично настроен. Ами трябва да ви кажа, че в началото на полугодието на 11-то председателство аз бях доста песимистично настроен. А сега може би съм малко повече оптимист, защото постигнахме разрешение на по няколко досиета. В началото на нашето председателство имаше много силно обостряне на противоречите между някои държави членки и имаше опасност да бъдат поставени под въпрос някои от достиженията на европейското право по отношение на вътрешните работи, тъй като се опасяваха, че новото законодателно предложение е свързано с прекомерна тежест за предприятията. По отношение на административните процедури. Но ние успяхме да преодолеем тази трудност – и успяхме да гарантираме необходимото равнище на гъвкавост за държавите членки. И по този начин успяхме да постигнем значителен напредък. И без този напредък досието щеше да си остане блокирано и действително аз съм удовлетворен от постижението ни и това не е пропаганда. Аз смятам, че просто нашата дейност ще позволи на следващото председателство да работи по-ефикасно, след като преодоляхме тази трудност, която задържаше процеса на работа по цялото досие. Разбира се, Продължава да е сложен въпрос в, в съотношенията ни с Съединените щати. Там се промени, както знаете, политическата конъюнктура. Промени се лицето, отговарящо за досието в администрацията на Обама и действително има голяма неяснота по бъдещето на това досие в момента. В началото на който на Италианското председателство, какво не съм казал по, в отговор на после на Боша Чиничи. А, не бива да забравяме, че в а, момента в областната комисия се работи на принципа на колегиалност и много високо качество. А, аз съм убеден, че същият че подобен подход ще бъде приложен и в съвета и че в крайна сметка ще бъде постигнато споразумение в съвета по отношение на Европейската прокуратура и че ще успеем много ясно да определим отношенията между Европейската прокуратура и националните прокурорски служби в държавите членки и ОЛАФ и Евроюст или казват други думи, че ще има много ясно разграничение на различните правомощия и различните области на компетентност. Пак казвам, има много голямо разминаване между становищата на държавите членки по въпроса на Европейската прокуратура и действително има известна съпротива от някои държави членки. Така че всички усилия, които ще се полагат за бъдеще, ще са свързани с сближаване на позициите на държавите членки по тази инициатива. По въпроса за електронното правосъдие, той наистина е много важен. Развитието на електронното правосъдие беше сред основните ни приоритети. Задържането и правата на задържаните лица и инициативата за въвеждане на цял един режим от най-добри практики – Ами съвсем честно мога да кажа, че тази инициатива беше обсъждана нееднократно, тя беше една от темите, които най-често подлагахме на обсъждане, но все пак ми се струва, че не работихме достатъчно интензивно по това досие. То е много сложно, няма никакво съмнение по въпроса. И особено сложно беше, беше процесът на преговори в, през този период след избирането на новият парламент и съставят новата комисия и за нещастие досието за правата на задържаните лица не беше разгледано с необходимото внимание. Може би не му отделихме вниманието, което заслужаваше. стигаме и до въпроса за обучението на служителите в областта на правоприлагането, било то в съдебната система или в другите правоприлагащи органи. Въпросът за обучението е много важен. Ясно е, че има сериозни нужди от подобряване на обсъждането, на обучението, извинете но пак казвам, поради същите причини, новият парламент, стават новата комисия, не успяхме да отделим достатъчно време и на това досие, но все пак започнахме първоначалните преговори и със сигурност ще продължи работа по това досие. А по въпроса за паричните потоци, които минават през структурите на организираната престъпност. Действително това е един много сериозен проблем. Важна ще бъде дейността, която ще продължи тук в Европейският парламент, евентуално чрез създаването на нова специализирана комисия, а ние ще вземем предвид резултатите и заключенията на предишната специализирана комисия Крим. Това е очевидно. А по въпроса за чужестранните бойци, Мога само да кажа, че това е един много сериозен проблем и съм сигурна, че колегата Алфано ще го засегне в своето изказване. но има нов цялостен подход И а, на първият етап на признаване съществуването на този подход се оказва, че ще трябва да се признае наличието на този проблем. Но освен този индивидуален подход, т.е. признаването на това ново явление, трябва също така да изготвим и една нова терминология, която да бъде обща, която всички да, с която всички да сме съгласни. Трябва много ясно да определим какъв е проблема, за да можем и ефикасно да се борим срещу него. Така, трябва ни цялостен общ подход. Как ще бъде изготвен този подход е важен въпрос, който трябва да разгледаме. Дали ще има възможност за конкретна действия за намеса в един много сложен контекст с много различни елементи. Говорим за един нови тероризъм, който е много аспектен. В него се преплитат различни религиозни, националистически и други елементи. И е ясно, че ни трябва един общ цялостен подход, който да обедини всички в борба с това явление. Смятам също така, че е много важно да се гарантира възможността да се работи с една и съща риторика и терминология и в една и съща насока по това досие. Ами, мисля, че отговорих на всички зададени въпроси. По различните досиета, които разгледахме в рамките на полугодието на италянското председателство. По принцип не съм прекалено голям оптимист, но ще повторя нещо, което вече казах в началото. Гръцкото председателство беше работило много усилено, но все пак ние наследихме блокаж по редица досиета и ми се струва, че по отношение на Европейската прокуратура, например, постигнахме сериозен напредък. Успяхме да запазим някои от елементите на независимост. В първи етап на преговорите настоявахме най-вече на принципа на колегиалност, т.е не изисквахме от държавите членки да променят собствената си наказателно-правна рамка, но все пак успяхме да постигнем напредък, защото някои от държавите членки, които изобщо не искаха да се чува, да чуват за това предложение, признах автономният характер на тази нова структура, която предлагаме. Това беше резултатът от преговорите, И дори в момента да приключат преговорите, резултатът ще бъде, че ще има автономна структура, структура, която ще бъде автономна по отношение на държавите членки, която няма да зависи само от националните прокуратури. И ми се струва, че това е напредък и че е много важно тази европейска, нова, нов, този нов европейски орган да има независимост по отношение на държавите членки. И така с а, удоволствие мога да кажа, че по това досие успяхме да постигнем решаващ напредък. Thank you very much, uh, Minister Orlando. Благодаря ви, господин министър Орландо, за изключително ясните отговори. Сега може да продължим с министъра на вътрешните работи, господин Алфано. Добре е дошъл сред нас. Вие също трябва да ни представите заключенията от действащото италианско председателство в сферата на вътрешните работи. Вие участвахте в министерската среща в Париж на министрите на вътрешните работи. Смятам, че е добра възможност вашето гостуване тук, за да ни представите резултатите от тази среща. Sono eh, al Presidente e eh, е, ai membri della Commissione per eh, questa occasione. Благодаря ви за възможността, която ми давате днес да говоря пред вас. Това ми позволява да ви покажа, да ви представя основните линии на напредък, по които работихме. Най-напред да ви кажа, че нашето председателство бе първото след европейските избори. Следователно, това бе изключително деликатен момент за Европейският съюз, но и за политиката по вътрешни работи. След края на Стокхолската програма започнахме работа всъщност по нов начин след съвета през юли месец. Продължихме работа по предходните програми на предходното председателство. Също така капитализирахме постигнатото от тях, за да можем бързо да започнем работа по същество и съответно да предадем постигнатото на следващото председателство, а именно Люксембург, Латвия и Люксембург, с които формираме така нареченото трио. Важен е в нашата работа съветът, проведен в Милано по въпросите за външната политика и управление на миграционните потоци. По време на проведените на този важен съвет в Милано разговори, както и по време на работата на така наречената работна група Медитеранио, море, стигнахме до един програмен документ с изводи, наречен към едно ново и по-добро управление на миграционните потоци. С други думи, това бяха действия, предвидени едно след друго и в конкретна последователност за постигане на една по-ефикасна, на един по-ефикасен и по-солидарен Европейски съюз. Основната цел би била да стигнем до общ структуриран отговор на моменти на особено силен натиск, като момента, в който се намира в момента Средиземноморието. Изработване, с други думи, на модел на действие, образец, който да може да се използва и в други части на света. Средиземноморието не е единственият източник на безпокойство от емиграционен наплив за Европейския съюз. И за това искам да ви кажа, че започнахме нова фаза в работата по опазване на европейските граници. И това е именно програмата Тритон. Това бе важен момент, важен жалон в работата на само на италианското председателство, което започна с работата на работната група Средиземноморие, а е важен момент в историята на Европейския съюз, тъй като предава едно важно, едно послание от ново поколение за това как се управляват нашите външни граници. Освен засиленото сътрудничество в защитата на общите граници, изводите целят и по-добра система на прием и по-добро съдействие действие и координирано действие с трети държави. Това е всъщност, това очертава и изобщо една стратегия в областта на външните работи от ново поколение. Също така трябва да подчертаем структуриращият елемент на цялата тази политика, която ще продължава да занимава нашето внимание през следващите години. Има още много какво да се постигне, особено във връзка с трети държави, за да пресечем незаконният емиграционен поток който след това се изражда в търговия с хора и какво ли още не. Тази незаконна емиграция трябва да бъде превърната в контролирана и законна такава. И това именно е продължение на взетите решения през декември месец. Възнамеряваме също така да дадем ново съдържание на съществуващите вече споразумения и партньорства, както и да подпишем нови. Например, споразумението с Нигерия ще бъде подписано в скоро време. Разбира се, спецификата на някои държави налага ограничения, имам предвид Либия. Но и тук трябва да се намери изход. И тук трябва да се търсят начини за сработване с тези държави членки и да разберем кои от тях имат най-голям интерес да си сътрудничат с нас. Разбира се, не, не трябва да забравяме сътрудничеството с върх Върховният комис, Висшият комисарият на ООН за беженците и другите неправителствени или международни организации. Важна е връзката между вътрешно и външно политическото действие на Европейския съюз. И в този смисъл целите на тези две области трябва да се слеят, за да бъде по-добър постигнатият резултат. От гледна точка на италианското председателство именно това се опитахме да направим да поканим на заседанията на съвета на министри на вътрешните работи и правосъдието и представители на Европейската служба за външно действие. На 27 ноември проведохме съвместна конференция в Рим на министри на външните и външните работи на европейски държавите членки на Евросъюза. По време на това заседание обсъдихме в повече подробности възможното бъдещо сътрудничество. За първи път структурирахме проведохме планирана и добре проведена съвместна среща на министра на външните и вътрешните работи. Пак повтарям, това се случи на 27 ноември в Рим. И така, всъщност, изпълнихме е, решение взето на неформалната среща на върха в Милано. На преминалия месец ноември също така проведохме и друго събитие в Рим, така на, редовната среща на така наречения процес от Рабат. Европейски държави и държави от Централна и Западна Африка по въпросите на емиграцията. Също така проведохме в Рим пак среща с държавите от Африканския рок. Целта бе да се подеме диалог, структуриран и планиран такъв, и с тях в областта на контрола на емиграцията. Така всъщност процеса от Рабат се разширява и обхваща и други области. Продължаваме да се вълнуваме и да се тревожим всъщност от събитията в световен мащаб и по-конкретно събитията в Либия, които се отразяват неизбежно на увеличаване на миграционния натиск срещу Италия. Беженците от Сирия, например, придобиват огромни мащаби, като оказват натиск не само на Италия, а и на съседните държави. И това рискува да и обостри още повече съществуващата криза. Това е предизвикателство номер едно сред всички останали, които съществуваш в момента. Миналата година приехме законодателни действия в областта на Евросъюза, и така, всъщност изработихме така наречената Европейска система за политическо убежище. Италианското правителство и правителствата на другите държави членки в момента въвеждат в практика въпросната система съгласно с стратегиите приети от Европейския съвет на 27 28 юни 2014 година. Тази цел ще постигне единен подход в приема на емигранти в различните точки на прием на емигранти на Евросъюза. Разбира се, не всичко е постигнато. Има още какво да се желае, има още на къде да се върви в областта на взаимното зачитане на юридически документи в областта на политическото убежище. Ние по време на италианското председателство започнахме техническото обсъждане на досието и сме с ясното съзнание, че ще ни отнеме много време да стигнем до край. Така или иначе, работата по модифицирането на регламента Дъблин, а именно те, разпоредбите, които се отнасят за пътува, непълнолетните и непридружени емигранти, работата по това досие, казвам, ще я предадем на латвийското правителство. В момента държавите членки обсъждат възможността за създаване на центрове за прием на емигранти в трети държави, държави през които те преминават в сътрудничество с Върховно, Върховният комисарят на ООН. Именно извършваме тази област. По повод на молбите за търсене на политическо убежище в държавите членки на Евросъюза, тук трябва да работим на основата на доброволно сътрудничество и с оглед на солидарното действие. Друго нещо, по което трябва да работим е каналите на законната емиграция. Това е така наречения пакет Smart Borders, интелигентна граница. Това ще ни гарантира добри взаимо, добросъседски взаимоотношения с трети държави и разбира се ще се отрази на економическата ситуация в Евросъюза и във въпросните трети държави и членки. Продължаваме да работим работа по директивата за условията за вход и пребиваване на граждани на трети държави членки, които възнамеряват да провеждат научни изследвания в Евросъюза. По въпроса за сигурността. Председателството обръща особено внимание на радикализирането, тероризма и организираната престъпност, както и други престъпни дейности, свързани с нелегалната иммиграция, по-конкретно търговията с хора. Всичко това, заедно с борбата против киберпрестъпността, ще бъдат заложени в общата стратегия за сигурност в Евросъюза, което ще се приеме до година. С оглед именно на тази стратегия, е италианското председателство изработи изводи на съвета ПНР от е, миналата седмица, от 5 декември. По въпроса сега за борбата с организираната престъпност, Италия предложи и успя да прокара в съвета, в е, съвета ПВР на 5 декември, предложи и текст с насоки и изводи за борба с преплитането на, те, на организираната престъпност с реалната економика чрез система на контрол, отчетност и проследяване, особено на държавните поръчки. Ние сме убедени, че международното сътрудничество в областта на борбата против организираната престъпност трябва да се засили, за да може правоприлагащите и правораздаващите органи на държавите членки да постигат по-големи успехи в съвместната си работа. Създадена бе оперативна мрежа за борба срещу мафиотските организации именно в изпълнение на резолюцията на съвета ПВР от 5 декември. В областта на борбата против тероризма и радикализацията на терористите, нашето председателство обърна особено внимание на така наречените чуждестранни бойци. Европейският съвет от 3 30 август даде насока именно в тази посока да се блокира достъпът на чуждестранни бойци обратно в държавите на Евросъюза от Ирак и от Сирия. Бе обсъдено това по време на заседание на съвета през октомври и ноември. Приехме редица конкретни мерки, които следва да прилагаме приоритетно. Министрите обсъдиха подробно как трябва да бъдат контролирани външните граници на Евросъюза. И това как да бъдат опазвани, как да бъдат контролирани за в бъдеще. Основната цел е да обменяме бързо информация, що се отнася до външните чужде бойци, чуждестранните бойци. Това се постига чрез системите 6-дос, както и 6 2 както и отговорът, който даваме по юридически път, чрез правораздавателната система. Това ще ни помогне да се борим срещу механизмите за вербуване на чуждестранни бойци в държавите членки. Тези насоки са от особена важност, тъй като цели да постигне конкретен успех в борбата срещу радикализацията или по-скоро срещу нейните корени, как да бъде тя избегната. Тези насоки вече съществуват и вече дори се прилагат в най-засегнатите държави членки. Борим се и против радикализацията в интернет, вербуването чрез интернет. Проведохме през ноември месец една неформална работна вечеря с гигантите на интернет индустрията с цел да постигнем помощ, да си гарантираме помощ от тяхна страна, тъй като именно чрез тях се води по-голямата част от комуникационната и вербуваща кампания. Държавите членки, разбира се, не отстъпват и по фронта за опазване на личните данни, които понякога биват заплашени в тази борба срещу радикализацията и тероризма. Установени са различни технически работни групи, които постигат успехи бавно, но сигурно. Заплахата все пак остава значителна. Има още много какво да се постигне и вътрешният Съветът на министри външните работи и правосъдие заедно с техническите координатори ще продължат работа в тази посока. Съгласно изводите на съвета ПВР, проведен на 3 октомври, бяха очертани няколко конкретни приоритета. На първо място необходимост от продължаване на работа по досието ПНР за личните данни на пътниците, както и за съвместен контрол на външните граници и обмяна на информацията по системата ШИС-2. Приехме, както вече казах, 22 мерки. Мерките предложени през юни месец от страна на координатора на борба срещу терористичните организации в Евросъюза. Тези 22 мерки ще бъдат предложението на италианското правителство, на италианското председателство, която, което цели да създаде съвместни екипи за действие, оперативно действие при нужда да се извърши операция за борба с тероризма. Има такава мрежа, която работи по въпросите на борбата с тероризма и в рамките на тази мрежа сега се създава конкретна ударна сила по повод на чужестранните бойци. Също така по време на последния съвет ПВР очертахме основните насоки за прилагане на борбата с тероризма и с групировките, които вербуват бъдещи терористи. Това бе, един от, това бе едно от главните ни постижения. И в заключение искам да кажа, че нашето председателство, смятам аз, бе пример за ползотворно сътрудничество между институциите. Бъдещето на Европейският съюз зависи от това колко гладко ще протича взаимодействието между парламента и съвета. Целта ни е Европа да бъде е, в бъдеще по-сигурна и по-свободна. Благодаря. Е, президенте, аджунго е, сул, е, ке сул... Господин председател, бих искал само да добавя, че не успях да отговоря на въпроса ви за неофициалната среща в Париж. Това беше неофициална среща, няма никакви заключения от нея. Тя бе проведена в рамките на френското председателство, но не сме приемали никакви заключения. Благодаря ви, казва заместник председателя, за изключително ясното представяне на заключенията от действащото италианско председателство. Девет човека поискаха думата, което е доста с оглед на оставащото ни време. Бих искал да ви помоля да се вписвате в рамките на две минути. Преводачите ни са отлични, но за да може да ви преведат добре, ще трябва все пак да не говорите бързо в рамките на тези две минути. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, уважаеми господин министр, за това, че сте сред нас днес. Благодаря ви и за изключително ясната презентация. Бих искала да задам няколко по-общи въпроса. Колегите ще зададат по-конкретни такива. Относно иммиграцията, както знаете, Италия играе важна роля при спасителните операции в морето. Например, операцията Маре Нострум, Маре беше почти едностранна, но тя все пак се проведе. Една година след трагедията в Лампедуза, Европейският парламент прие изключително важна резолюция – която получи одобрението на всички политически групи. С тази резолюция се даваха очертания за напред в областта на миграционната политика и политиката на обежищата. В тази резолюция ние приканваме за създаването на механизъм, базиран на обективни критерии, механизъм, който да намали тежестта върху държавите членки, които поемат най-голям брой а, беженци държави членки, които получават най-много молби за е, издаването на статут беженец. Бихте ли могли да ни кажете е, как напредват нещата в това отношение в съвета? На следващо място, е, държави като моята Малта, например, биха искали да разберат има ли някаква промяна в ангажиментите, които поеха някои държави членки да подпомогнат другите. Знаем, че имаше известно размърдване в съвета в това отношение преди години, но като че ли нищо не бе направено. Вие удовлетворен ли сте от отговора на Frontex? След приключването на операцията Тритон. След като приключи програмата, извинете, операцията Маре Ностром, всички ние знаехме, че за Тритон ще ни трябват повече ресурси. Може ли да ни кажете дали имаше достатъчно ресурси? Имаше ли принос на държавите членки? И накрая, стратегията за вътрешна сигурност. Тъй като обсъждаме приоритетите във връзка с конкретни мерки, бих искала да попитам всъщност за какви мерки става дума. Какви е, мерки ще предприемем за е, нарастващата радикализация? Имах въпроси за чужестранните бойци, но вие вече отговорихте на този въпрос в вашето изказване. Благодаря ви. Следващия оратор. Благодаря ви, господин заместник председател. Благодаря ви, господин министър, за а, пълното описание на работата на италианското председателство. Както вие, така и господин Орландо ни дадохте цялостна представа за случващото се в областта на вътрешните работи и правосъдието. Вие засегнахте и въпроса за сигурността. Стана ясно, че разполагаме с добри основи за работата на следващото председателство. Аз бих искала да задам конкретен въпрос във връзка с защитата на непълнолетните. Вие засегнахте въпроса за непридружаваните а, непълнолетни. Имигранти. Несъмнено, въпросът за непридружаваните непълнолетни е изключително важен. Та бих искала да попитам какви са гаранциите, които се предприемат в това отношение? Какви са процедурите? Къде се настаняват тези непълнолетни? Какво правим, за да не станат те обект на трафик? Съществуват ли вече някакви мерки в това отношение или предстои те да бъдат предприяти? Заместник председателя. За да имат възможност министрите да отговорят, ще чуем още двама колеги. Само. Следващия оратор, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин министр, три коментара бих искал да направя. Най-напред благодаря на италианското председателство за положената работа. Вие работихте в отлично сътрудничество с Европейския парламент. На следващо място, благодаря ви за това, че, се, че отделихте внимание на спасителните операции в Средиземноморския регион. Да, нуждаем се от общ подход в това отношение, но трябва в краткосрочен план да предприемем нещо, за да не се превърне този регион в европейско гробище. когато папа Франциск беше в Страсбург, той също се спря на този проблем. На 5 декември съвета взе решение във връзка с оценката на шенгенските достижения и аз останах с впечатлението, че съвета ще улесни прилагането на новия модел. Надявах се, че съвета ще осигури пълна подкрепа на институциите, институциите, които ще играят засилена роля в оценката. Това, което получихме като резултат обаче беше нещо съвсем различно Отправиха се някакви похвали за предишната оценка, които бяха неоснователни, защото тази оценка така и не даде необходимия резултат. А, имаме и държави, които искат да влязат в шенгенското пространство, като България и Румъния. Обещахме на тези държави да влязат, когато са готови, а сега това не се случва. Документа на съвета, доколкото виждам, като че ли е по-скоро обърнат към миналото. Миналото, когато шенгенското пространство подлежеше на междуправителствения подход. А това е жалко. Изключително много съм разочарован от това, което направихте в това отношение. Благодаря ви. Следващия оратор, госпожа Шлайн. Благодаря ви, господин министър. Няколко доизяснителни въпроса във връзка с операцията Тритон. Вие описахте изключително положително. Но пред цяла Европа стои важно предизвикателство. Трябва да се смекчи тежестта, която пада върху плещите само на някои държави членки. Та за операцията Тритон. Ясно ли е вече каква ще бъде отговорността на отделните държави членки? Взехме ли си някакви полуки от Маре Ностром или от предишните програми на Frontex. Бихте ли могли да ни кажете малко повече за това? Как ще се получим от Маре Ностром и предишните операции на Фронтекс? На следващо място. Ще успеем ли да решим проблема с операция като Тритон? Или напротив, ще изострим проблема? Защото сега Средиземноморския регион се превръща в гробище. И като че ли няма изглед положението да се подобри. Е Следващия оратор. Благодаря ви. С оглед на ограниченото време, с което разполагаме, бих искала да задам само един въпрос, който беше изтъкнат и от колегите, а именно замяната на операцията Маре Ностром с операцията Тритон. Като че ли не ни се дава цялата информация, продължавате да твърдите, че Европа заедно с Frontex работи за да изпълнява задачи, които Италия не може да поеме сама. Но в, от Frontex ни казват нещо съвсем друго. В писмо на Frontex към министрите на вътрешните работи се казва, че има а, много операции, които отиват отвъд 30-те морски мили – тези операции не отговарят на всички оперативни изисквания и няма да бъдат вземани в предвид за в бъдеще. Аз питам, кой лъже в цялата тази тъжна история, господин министър? В края на вашето председателство бих искала да ви подканя да поискате от Фронтекс да изясни случващото се. Да се върнем към това, което пое като ангажимент Frontex в края на 2013 година. Да извършва спасителни операции и да спазва морското право. Това беше поети от тях ангажимент. Благодаря ви, госпожа Ферара. Благодаря ви, господин председател. Добре дошъл сред нас господин Алфано. Аз също бих искала да се спра на операцията Тритон. Въпросът ми е свързан с мандата за тази конкретна операция. Преди малко говорихме за контрола по външните граници. А миналия месец имаше и специална среща посветена на темата. Тя бе организирана от Европейския парламент. Тогава се упомена ролята на италианския флот. Възникна и въпроса до каква степен дейностите по операцията Тритон могат да се предприемат от италианския флот. Бих искал да получа малко повече яснота във връзка с разпределението на дейностите по операция Тритон. във връзка с случващото се в Хартум. Има големи миграционни потоци и международни организации и неправителствени организации осигуряват съответното финансиране. Много международни агенции също приемат бежанци и мигранти, за да могат да се справят с проблема. Доста страхове е, бяха изказани във връзка с нарушаването на е, много права. Бихте ли могъл да доразвиете малко повече тази тема? приемането на иммигранти, рационализирането на миграционния поток. Какво точно беше направено в рамките на италианското председателство, за да се управляват тези потоци? Имаше многобройни скандали, които бяха отразени в италианските медии. Мафията също се включила при превоза на нелегални мигранти. Има проблеми с проследяемостта на финансовите средства, които циркулират. Това се отнася не само за Италия, но също и за Гърция. Доста конкретни случаи бяха извадени на бял свят. Така че бих искала да получа малко повече яснота. Вие какво точно направихте в това отношение? Председателя. Благодаря ви. Уважаеми колеги, останаха няколко колеги в списъка. Обръщам се към вас. Моля ви, опитайте се да зададете въпросите си в рамките на една минута, защото в противен случай господа министрите ще трябва да ни дадат изключително кратки отговори. следващия оратор. Благодаря ви. Ние в левицата смятаме, че миграционната политика на Европейския съюз върви с главата право в стената. И това е защото не си задаваме правилните въпроси. Трябва да имаме по-добри условия на прием в Европейския съюз. Разполагаме с необходимия капацитет, но а, трябва да намерим достойно и устойчиво решение е, на бежанския проблем. Въпросът ми към италианското председателство включва два аспекта. Първо, резултата от операцията Маре Нострум. Имос Майорум – какво се случи с тези лица? Те бяха ли върнати обратно? Или бяха задържани? Или бяха настанени някъде? Какво стана с тях? Колегите се спряха и на споразумението от Хартум. Ние сме изключително критични в това отношение. има сътрудничество, за да се изместят външните граници на Европейския съюз. Не може да сътрудничим с трети държави и като условие да поставяме контрол на беженския поток. Не е разумно да а, преговаряме с Судан, например, че там има диктатура. Това е. Благодаря ви. Thank you very much. Uh, next colleague is, um... Благодаря ви, госпожа Вайнберг. Eh, eh, Благодаря ви, господин министър. за казаното от вас, няколко въпроса и няколко коментара, ако позволите. Всички сме съгласни, че трябва да се сложи край на трафика на хора и на контрабандата. Да, това е голям проблем, но как да сложим край на тази практика? Аз мятам, че трябва да работим повече на външните граници, а не толкова а, на вътрешните. Как а, виждате вие въпроса за незаконната миграция, а включително и за законната? Не толкова често говорим за законната миграция. Имаме квоти за а, бежанци, за сезонни работници, за мигранти и така нататък. Тоест, ние упражняваме някакъв подбор. Как можем да задължим държавите членки да приемат определен брой мигранти, при положение, че те отказват? Как ще намалим бремето? Ще ходим да търсим тези мигранти и бежанци с самолет и после ще ги разпределяме тук, така ли? Как точно ще се случи това на практика? В Швеция има е, изключително голям е, бежански поток. Ние не можем да поемаме този наплив от бежанци и мигранти. Съвсем наскоро от е, Йордания поискаха помощ за бежанците на място. И аз мисля, че трябва да помагаме на място, а не да приемаме хората тук. Благодаря, господин Скипек. Благодаря ви, господин Алфано. Отговор, който получих от господин Оландо, не ме задоволи особено, така че пак ще задам въпроса към господин Алфонсо. В Италия в момента трябва да се работи за прилагане на директивата за равноправност, независимост от това дали имат увреждания, независимо от техният етнически происход, пол, религиозно принадлежност и нататък. Не сте ли съгласни обаче, че ако бъде одобрена тази директива, ще се нарушат някои основни права, включително правата на сключване на договори. Има и други притеснения, които са свързани с а, евентуалното тълкуване по нежелателен начин на някои от разпоредбите на тази директива. Над 100 НПО от Европейския съюз подписаха писмо и го отправиха до господин Юнкер с молбата да се сложи край на тази инициатива, да се гарантира политическа последователност. Наясно ли съществото на това писмо и предвид неговото съществуване, какво възнамерявате нас и следващите посетство да направят по въпроса? Благодаря ви. Благодаря. Думата има госпожа Фонтана. Господин Фонтана. Благодаря ви господин председател, благодаря господин министър. Въпросът ми е, има ли съществена разлика в действията в рамките на операция Тритон в сравнение с операция Маре Ностром. Много колеги отбелязаха, че операцията Маре Ностром беше операция за спасяване на бедстващи в Средиземно море. Това е вярно, но едновременно по време на тази операция имаше 1700 смъртни случая и от 12 000 пристигнали непълнолетни, 1200 са изчезнали в рамките на тази операция. Така че по-голямата част от тези изчезнали непълнолетни вероятно са станали жертва на трафика на хора, на, на каналите за проституция, ако не е нещо по-страшно. Въпросът ми е ще се преразгледа ли начинът на действие, дали не трябва да се обмислят на нови мерки и не трябва ли да се работи преди всичко с държавите по происход на тези иммигранти. Т.е. да се опитаме да помогнем на тези хора в родните им места. Знаем за, щастие, за нещастие, че а, около 80% от хората, които използват ами, земно море, за да се допират Европейския съюз, идват от Либия, а знаем, че ние до голяма степен носим отговорност за случващото се в тази страна. Така че, предвид факта, че ние допринасяме за проблемите в държави като Либия и Сирия, може би сега трябва да направим нещо и за да преодолеем тези проблеми част от а, незаконните мигранти би трябвало да получат право на престой. Други обаче са незаконни мигранти, които трябва да бъдат върнати в държавите си по происход. Господин Афанов, в изказването си Неоднократно говорихте за каналите за незаконна миграция, въпрос, който се обсъжда в Европейския парламент, но въпросът ми е каква е позицията на отделните държави членки по, тази, по този вашен въпрос и в каква степен може да се постигне един цялостен подход, включително и контрол на миграционните канали. Освен това, в документа, който получихме, се говори за необходимостта да се засилят възможностите на Европейския съюз за установяване на бешенците в други държави. Едни държави смятат, че това е важно, други държави членки обаче смятат, че този процес може да се осъществи само на доброволни начала. Не ми става и ясно кой всъщност е поел ангажимента на европейско равнище при това положение. Предвижда някакво решение на този проблем и ако има такова решение, какво е то? Благодаря ви и не на последно място, и аз самият имам един въпрос. Споменахте въпроса за резервационните данни на пътниците, който все още се обсъжда в съвета. Общият подход на съвета с директивата за резервационните данни на пътниците или данните Пенере беше от 2012 година. Тази година имаше много важно решение на съда в Люксембург за задържането на лични данни. Въпросът ми е до каква степен Съвет е взел прави това решение на съда и дали е променил позицията си по отношение на регистрационните данни, данни на пътниците в, в същината на това решение на съда от политическа гледна точка, но и от правна гледна точка. Благодаря ви. Сега отново ви давам думата, господин министр. Разполагате с близо 10 минути за отговор. Преводачите ще ни отпуснат още малко време. Ако и вие може да останете още няколко минути, това ще бъде чудесно. Имате думата. Благодаря ви. Ами, разполагам за 10 минути за да отговоря на всички въпроси, така че ще се опитам да бъда възможно най-лаконичен. Темата, която ни вълнува най-много е иммиграцията. И е ясно, че няма едно единствено действие, с което да можем да се преборим с явления като трафика на хора, законната и незаконната емиграция. Имаме стратегия и всички трябва да положим усилия за да се гарантира успеха на тази стратегия. Тя предвижда сътрудничество с трети страни в Средиземноморския басейн, действия на Frontex по морските граници и действия предприятия от държавите членки на Европейския съюз, които би трябвало да могат да постигнат общ подход за общата система за убежище. Без тази обща рамка, която току-що ви описах, Трудно може да си представим как Европа ще разполага с необходимият капацитет за справяне с това явление. А това явление не е ново. Това е едно от най-водещите явления в съвременната епоха. И е прекалено упростено да смятаме, че ще, се, че ще се справим с явлението миграция само чрез спешни действия. В страните, откъдето идват голяма част от мигрантите, са жертва на войни, на, на истинска нестабилност. Пример за това е Либия, например. Ето защо е ясно, че темата за миграцията ще продължава да ни вълнува още доста дълго време. А между другото, това се е случило нееднократно и в миналото. То защо държавите членки на Европейския съюз трябва да работят за изготвяне на една единна визия. И тук се връщам на процеса от е, Хартум. Според нас един от големите постижения на италианското председателство беше организирането на конференцията в Хартум, защото за първи път успяхме да обединим на, в рамките на един форум представители на правителството на повечето държави от Африканския рог и да обсъдим важни въпроси като економическото развитие, възстановяването на стабилността в региона, миграцията, незаконната миграция и законната такава. Аз държа да се спра на два важни въпроса. Първо, сътрудничеството в рамките на процеса от Хартум е изключително доброволни начала. На второ място предвижда се и участието на международни организации. А зачитането на правата на човека, разбира се, е основата, на която се крепи цялата тази структура. Имаше редица въпроси, свързани с Frontex и ще се опитам да им да отговоря на всички тях а, наведнъж. Аз лично посетих а, Лампедуза и сам видях а, труповете в найлонови чували и самия аз видях трупа на една майка и детето и в един и същи чувал. И съм убеден повече от всеки друг, че трябва да вземем незабавни и спешни мерки. И а, за Италия операцията Маре Ностром струваше 9 милиона евро месечно, продължи 12 месеца и благодарение не спеч... спесихме десетки хиляди човешки животи. Не успяхме обаче да спасим всички. Съгласно нашите изчисления, са извадени от морето 499 трупа, но над 1500 други трупове вероятно са изчезнали в морето. Разбира се, тези данни няма как да са точни, защото те се основават на свидетелството на оцелялите. Така че за нещастие няма как да твърдим, че сме спасили всички в рамките на операцията Маре Ностром. Това нямаше как да бъде постигнато. В историята никога не е имало пример за една, за един съюз, който да успее да премахне вътрешните си граници без да контролира външните си граници, както ние се опитваме да го направим чрез шенгенското пространство. Днес се поставя въпросът за морските граници в Средиземно море, утре проблема ще бъде някъде другаде. Ето защо инвестициите в граничния контрол са съществени. А по въпроса за спасяванията в морето и действията на Frontex, тези операции не са свързани с правилата на управляващи дейността на Frontex, а са свързани с международното морско право. Никой няма право да се преструва, че не чува сигнали за помощ в открито море. И подобни разпоредби, като разпоредбите на международното морско право са над разпоредбите, управляващи Frontex, над европейското законодателство като цяло и никой няма право да ги оспорва. Граничният контрол се осъществява на 30 морски мили от сухопътната граница на Италия. И пак казвам, никой няма право да не отговаря на сигнали за помощ в открито море. И откакто приключи операцията Маре Ностром, ще завърши до края на годината преходният период между Маре Ностром и Тритон. Но през този преходен период бяха спасени близо 3500 души в, тези, в рамките на тези 30 мили. И такава е истината. И тук се спазват а, задълженията, разписани в международното право, черно на бяло и всички органи на Европейския съюз са длъжни да спазват а, международното право. И така, говорихме за африканския род, говорихме за Средиземно море, нека сега да се върнем в Европа. Беше зададен въпроса за преместването в рамките на Европейския съюз. Действително, по този начин Съюза е изправен пред огромното предизвикателство и трябва да прояви солидарност. И е ясно, че няма как да съществува Съюза без да съществува принципа за солидарност. Общата отговорност и общата солидарност ще ни позволят да се справим с този проблем, особено ако действително искаме да успеем да се преборим с най- ужасяващата пътническа агенция в света в момента, а именно трафика на хора, хора, които са принудени да плащат, за да се опитат да се доберат до Европа и то при много тежки условия. Така че трябва да се борим срещу дейността на този туроператор убиец и за да го направим, Европейският парламент, държавните правителствени ръководители, съвета, всички носят своята отговорност. и ми се струва, че общата система на убежище ще бъде най-важният елемент в тази борба. И тук стигам до въпроса за не за непълнолетните, които пътуват без предложители. Съветът успя да постигне напредък по предложението на Европейската комисия, свързано с регламента от Дъблин за не поводените непълнолетни. Взехме предвид и решението на съвета C140, 164 наклона черта 11, решение на съда, в което се гарантира безопасността и сигурността на непълнолетните лица. И а, ние ще се ангажираме в процеса на преговори с докладчика от парламента Вилкстрам за постигане на обща позиция от страна на съвета. Ние сме готови да започнем тристранни преговори, възможно най-скоро, за да се гарантира безопасността на непредложените непълнолетни при всички условия. Vicenda eh, che mi è stata posta dal стигаме до въпроса, зададен от председателя, свързан с поразумението ПНР, решението на съда и позицията на съвета. На последното заседание на съвета ПФР вземам предвид факта, че очакваме решението на съвета и че съответно съвета би следвало да има гъвкава позиция. Също така потвърдихме желанието си за сътрудничество с Европейския парламент в възможно най-кратки срокове, за да постигнем един компромис от историческо значение. Чрез него ще се намери доброто равномесие между защитата на личните данни и общата сигурност. Това са два много важни въпроса и трябва много внимателно да се намери това равновесие. Така че днес държавите членки трябва да вземат решение не за една ценност, която да бъде избрана на сметка на друга, а за правилното равномесие между тези два съществени приоритета. А по въпроса за Либия, зададен от господин Фонтана. Либия трябва да бъде сред приоритетите на международната общност. И е очевидно, че не може да има подход, който да се ръководи само от министрите на външните работи. Трябва да има един по-цялостен подход. Благодаря на господин Коелио за поздравленията му за достиженията на италианското председателство. По после за Шенген. Действително, заключенията на съвета постановяват, че трябва да се премине към следващата фаза на споразумението, за да се гарантира по-високо равнище на сигурност за европейските граждани трябва да се случим върху слабостите, не може да се задоволяваме само с установяване на предимствата на системата. Беше ми зададен и въпрос, свързан с законната миграция. От госпожа Далип Въпросът действително е от съществено значение. Защото паралелно с борбата срещу незаконната миграция и трафика на хора, би трябвало да обърне внимание и на законната миграция. И ние го направихме през 6 месеца на италянското председателство. И ми се струва, че латвийското председателство трябва да продължи работа в тази насока и съм убеден, че те ще го направят и ще заявят тези свои намерения още при представянето на своята работна програма. Струва ми се, че с това отговорих на всичките ви въпроси. Струва ми също така, че изчерпах 10 минути, които бяха на мое разположение. Съжалявам, ако не можах да навляза в подробности в отговорите си, но мога да ви уверя, че съм записал всички въпроси много внимателно. Благодаря на всички ви. Господин председател, ако липсва отговор на някои от отговорите, с удоволствие ще допълня абсолютна информация в писмен вид. Много ви благодаря и аз съжалявам, че заседанието ни приключва. Вече надхвърлихме първоначално проведеното ни време. Мисля, че програмата на председателството беше много амбициозна. Ако имате допълнителни въпроси, италианското председателство е на разположение. Разбира се, от 1 януари Латвия поема председателството на, на съвета. Това, ще, това беше и последното заседание на нашата комисия за тази година. Много благодаря на всички, благодаря на секретарията и на преводачите разбира се, на членовете на комисията, на техните сътрудници. Желая на всички ви весели празници, приятна почивка и ще се видим до година.